Дневният ред ви е раздаден. Можем да го смятаме за прият, ако няма възражения. Очевидно няма възражения. И е, по същия начин да подходим и към протоколите. Е, протокол от 26 март. Ако няма възражение, е, го приемаме и преминаваме направо към трета точка. Е, интегриран подход към културното наследство на Европа. Ще дадем думата на нашия докладчик. Скъпи колеги, е, позволете ми първо да благодаря много сърдечно на секретарията и естествено на докладчиците в Сянка за много доброто сътрудничество. Е, много изменения получихме, повече от 900. Е, изработихме някои компромиси във връзка с предложенията на политическите групи. И така ще допълним текста по отношение на различни аспекти на културния туризъм, тъй като ние именно по тази тема ще се произнесем в нашето становище. На срещи с докладчиците в Сянка Обясних вече, че някои от е, предложените изменения не могат да бъдат прияти, тъй като е, отчасти вече се съдържат в е, текста, от друга страна не се отнасят точно до културния туризъм. А ние сме компетентни само по тези въпроси. Става дума за връзката между културата и туризма с оглед на конкурентно способността на Европейския съюз. Струва ми се, че чрез компромисите и чрез измененията на докладчиците в Сянка ще можем да подобрим текста. Ние смятаме, че е необходимо да подчертаем насърчаването на туризма, защото става дума за много културни забележителности, които могат да насърчат развитието на туризма, включително и в селските райони. Освен това, туризмът е, е, трябва да се свърже с е, съответната рамка за малките и средните предприятия, които работят в тази сфера. И освен това, става дума най-вече за някои цели във връзка с културния туризъм, за които са създадени и програми за насърчаване. Подсигурени са от комисията и съответните средства. Освен това, някои изменения биха могли да се отразят неблагоприятно на културното наследство, включително и масовия туризъм. Затова са необходими нови технологии, които да поставят на преден план културното разнообразие на Европа. И естествено се спираме и на е, културните пътища, на е, пътищата за велосипедисти, за е, поклонници. Е, да кажем, в Гърция има такива пътища е, и трябва да се създават допълнително нови. Регионите, освен това, също са е, важна цел във връзка с развитието на туризма. Семействата, които нямат е, достатъчно е, приходи, биха могли е, чрез туризма е, да увеличат е, приходите на семейството. 50% е, всъщност от туризма се пада на културния туризъм поради богатото културно наследство, поради географските особености и Именно на регионално равнище обаче напоследък се е, реализират твърде много съкръщения на финансови средства, економии и това в е, голяма степен ограничава и инфраструктурата, пътищата. Е, мисля, че трябва да се обърне внимание на всички тези въпроси, защото ние желаем естествено да постигнем и по-висока заетост, повече работни места. Председателят, благодаря. Обръщам се към докладчиците в сянка. Някой иска ли от тях думата? Имайте предвид, че времето ни е много ограничено. Благодаря. Позволете ми да благодаря първо на докладчика. Става дума за становище с високо качество, за много добър текст. Вярвам, че в края е, ние всички ще успеем да е, е, намерим е, е общия знаменател е, и да постигнем съгласие. 139 изменения ние сме е, внесли от името на моята политическа група и е, писмено ни изменения, но и едно е, устно внесено изменение има за, е, особено за хората с е, ниски доходи и възможностите, които се откриват пред тях е, в сферата на туризма. Съществува тясна връзка между е, културното наследство и туризма. Аз съм от Добровник, един град с много богато културно наследство. Ние всъщност разчитаме на масов туризъм от гледна точка на економиката, но същевременно желаем да опазим културното наследство. Така че това е, е именно големия въпрос. Как да свържем от една страна опазването на културното наследство, от друга страна максималната печалба е, в туристическия сектор. И как е, да направим Европа е, водеща дестинация от гледна точка на туризма в света. Необходим ни е устойчив туризъм. Ще трябва да работим именно в тази насока. Трябва да е, е, опазим всичко това, което сме наследили от нашите предшественици е, от дълбока древност е, насам и същевременно е, да е, е постигнем максималното и за хората, които живеят в момента. Някои от измененията е, на ЕНП е, може би вече е, действително фигурират по някакъв начин в текста, но във всеки случай е, това бе причината, поради която бяха отхвърлени. Ние е, трябва да наблюдаваме туризма, трябва да настояваме за е, устойчиво развитие на туризма. Това е изключително важно от гледна точка на европейския туризъм. Е, и когато говорим за културно наследство във връзка с туризма, тогава естествено ще търсим и заетост в този бранш, както и консервиране и опазване на културното наследство. Понякога тези две цели са взаимно противоречиви, така че ще трябва да приоритизираме нещата. Но а, при всички положения се надявам, че ще постигнем съгласие. Благодаря на всички, с които работиме и до сега добре по този доклад. Благодаря ви. Dziękuję Panie Przewodniczący. Ja również przyłączam się do podziękowań dla Pana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 Следващият оратор е Мартина Лабайова. Благодаря за отличното сътрудничество. Докладчика наистина е изключително добре е подходил, що се отнася до постигането на компромиси и наистина трябва да повярваме на гърците, когато работим по въпросите, свързани с културното наследство. Благодаря ви. Трябва да направим нужното да опазим по устойчив начин културното наследство в Европейския съюз. Много важни въпроси бяха вече казани от моите колеги. Ще се спра на три неща обаче. Първо, трябва да насочим вниманието си върху намаляването на административното бреме, особено по отношение на малките и средни предприятия. В противен случай последствията ще бъдат негативни в областта на туризма и културата. Благодаря много за това. Това е компромис номер 7. Благодаря, че сте го прияхте. Що се отнася до прекия достъп до финансиране от МСП, това също е много важно, защото е необходимо да се облегчи достъпа до финансиране. Необходимо е да има и по-голяма прозрачност в изразходването на средствата. Или, ако има средства, те трябва да бъдат достъпни, с тях лесно трябва да се да работи и а, метода трябва да е прозрачен. И действително това а, го казвам и а, през призмата на а, комисията бюджетен а, контрол. По-нататък, що се отнася до свързаността през граничен характер? Има много какво да се направи, що се отнася до подобряване на тази е, област, особено по отношение на издаване и на билетите. Много моля, нека това да бъде включено в компромис С. Обаче, имам едно притеснение а именно устното изменение и текста, предложен от докладчика. Съгласна съм, че е необходимо наистина максимално да се гарантира достъп до културното наследство на хора с увреждания и ограничена подвижност. Но така предложения текст, според мен, е объркващ. Така че, обръщам се към докладчика. Много ви моля, Бихте ли променили текста в устното изменение, така че той да бъде по-ясен за всички? Отново, благодаря за а, сътрудничеството, благодаря, че взехте предвид моите бележки и с интерес очаквам гласуването утре сутринта. Благодаря, господин председател. Euh, благодаря, господин председател. От името на моята колега Ванс, която се извинява, не може да присъства, е, от името на, на зелените. Във всеки случай, аз бих искала да благодаря най-сърдечно докладчика за извършената от него работа. Е, предвид е, значителния напредък, постигнат към компромис. Има в доклада ви съществени, според нас, неща, в това число пълния достъп, но висококачествения достъп, както се казва днес, до културно-историческото наследство. Въпроса за планинските райони, за островните райони, за опазването на малцинствената култура, на, на езиците, за въвеждане на най-новите информационно-технологични решения, в това число за организиране на движението, на, на разписанията и продажбата на билети. А, по-нататък вие говорите за траен, устойчив по-скоро туризъм. Устойчив туризъм означава нещо добро за планетата, но преди всичко нещо от полза или не накърняващо интересите на бъдещите поколения. И а, тук можем да говорим за насърчаване на колоезденето, създаването на материални условия за колоездене, усъвършенстване на железопътния транспорт, това число възстановяване на закрити вече е, железопътни трасета, т.е. Тук става дума за връщане към нещо, което е било постигнато и би следвало да се и до усъвършенство. И за нас, като зелени, това е особено важно, е, в това число максималната прозрачност при оползотворяването на наличните европейски средства. Е, общо заето, ние, еколозите, сме удовлетворени от сегашното състояние на компромиса. Благодаря ви, господин председател. Следващото изказване. Госпожа Монте. Благодаря. Благодаря на докладчика за първоначалната работа, за работа по измененията и допълненията. Бих искала само да, да спра вниманието ви на някои съществени за мен въпроси, особено що се отнася до туризма. Първо, мнозина тук казаха вече, че е, културното наследство не би следвало да бъде единствени акцент. Е, би трябвало да, да говорим за достъпността, за, е, за широкия достъп. Значително внимание обръща доклада на местната самобитност, на малките езици, на междукултурните връзки и туризъм. Особено ме радва това, че е отделено място на селските и високопланинските райони. Първоначално, е, мисля, това липсваше, но трябва, трябва да се включи е, имайки предвид, че тези планински, отдалечени райони вече от години насам се обезлюдяват и за да се върне живота в тях, би трябвало да се насърчава и селски, и културния туризъм. Е, вече там нататък възникват практическите въпроси е, за разпространяването на информация, например, е, и то на всички езици, които се ползват. Благодаря. Следващото изказване е госпожа Грапини благодаря и на всички, които са внесли изменения. Е, е, имам е, едно притеснение, което искам да споделя с вас. Да, добре, ние раз, разработваме това становище от гледна точка на културния туризъм, но нека да помислим за изменение 12. Там са съмненията ми. Съгласна съм, че масовият туризъм, ако не е добре направляван, е, би могъл да е, нанесе вреди на културното наследство. Но въпросът е как да ограничим именно вредното въздействие на масовия туризъм. Същевременно ние искаме да развиваме културния туризъм, да го популяризираме. Ние не е, правим културен туризъм само за богати хора и за елитни общества, а за обикновените хора, за Нещата така са формулирани в въпросния текст, като че ли ние изобщо се обявяваме против масовия туризъм. От друга страна пак казваме, че колкото е възможно по-голямо развитие е, желаем за този сектор, така че повече хора да могат да намерят поминък в него. И наистина е, и има някакви е, щети и притеснения във връзка с масовия туризъм, но да се говори изобщо за вреди е, само, без да уточняваме, не може. Благодаря на докладчикът. Благодаря, господин председател. Благодаря на колегите за техните, за техните изказвания. Мисля, добихме тук всички представа и за много интересната работа, която водихме с колегите докладчици в Сянка по време на изготвянето на доклада, както и за някои от възникналите проблеми. Ако вземем Допровник, например, перла на културно-историческото наследство, но за да се развива туризмът, трябва да се направи така, че той да не нанася вреда на наследството. Да, е, с госпожа Грапини бих се съгласил. Е, тенденцията е към развитие на масовия туризъм и е, наистина днес пътуванията не са привилегия на, на малцина. Пътуванията, туризмът са масово наистина явление и ние не бихме искали да задушаваме това явление – но във всеки случай то не бива да пречи, то трябва да бъде съвместимо с характерната фактура на, на посещаваните места. Да вземем Санторини в Гърция, десетки туристически кораби пристават в Санторини всеки ден. И разбират сте, възниква един чисто организационен, технически проблем – за управляването на тези туристически потоци. И в същото е, време е, да не се нанася вреда на, на наследството на, на местната среда. После колеги тук е, посочиха въпроса за малките и средните предприятия. Това е Тема, която присъства навсякъде в доклада, наред с акцента, който се поставя върху местното самоуправление, върху областното самоуправление. И още нещо, което е, е генерална тема на доклада е осигуряването на, на достъп, до, на физически достъп до, до цяла Европа. Не би трябвало да се обособяват центрове и, и периферии. И отново при това да се държи сметка за опазването на околната среда и културна и природна. Благодаря. Благодаря ви. Още веднъж трябва да напомня, че гласуването ще бъде утре сутринта. А сега преминаваме към следващата точка представяне на междинния доклад на европейските координатори на общия доклад за общия напредък двама много познати на всички ни докладчици, Матио Грош и Пат Кокс. Поздравявам ги. Вие знаете, че е, годината е много важна за е, ТНТ, е, европейските транспортни е, коридори и европейските транспортни мрежи, така че е, докладът е актуален. Ja, ja, ja aber ich sag nur was. Ja, Mathieu Grosch und Pet Cox werden uns heute den gemeinsamen и така, Матю Грош и Пат Кокс ще представят общия доклад на 11-те е, европейски координатори е, е, по проектите за Европейската транспортна мрежа, ТНТ, както и за европейска системата за управление на европейските железници РТМС и е, морските магистрали. Е, трябва да ви напомня за член 45. Всички европейски е, координатори ще бъдат поканени, така че в рамките на така, отделни заседания, ние ще чуем всеки един от 11-те координатори. От май до юли ще е, се представят отделните координатори и отново напомням, този път не сме предвидили много време. Е, трябва да бъдем стегнати в изказванията си. Днес е, всъщност ще чуем информация за общия доклад. Той е междинен доклад на европейските координатори. Изпратен ви е по е, имейл, така че вие сте получили вече е, текста. Е, пръв ще говори Пет Кокс. Господин председател, Уважаеми госпожи и господа, наистина за мен е изключително голямо удоволствие, както и разбира се за госпожа Грош, да говорим днес при, пред вас, имайки предвид форума, Поздравяваме ви също така вас, господин председателю, за това, че сте поели ръководството на тази а, комисия. И така, ще а, говоря по общия доклад, а не по конкретните коридори, което разбира се ще а, се разгледа в последствие в рамките на вашата комисия. А днес Задачата е да ви запознаем с това какво се е случило през първата година, от когато започнахме да работим, след като 2013 година парламентът прие регламента и също така одобри и финансирането на механизма за свързване на Европа. Пътната карта, която днес искам да представя пред вас, ще бъде разделена в е, изказването между мен и господин Матю Грош. Ще говоря по отношение на нашия общ подход. Ще разгледаме регламента ТЕН-Т, ще говорим за плановете за отделните коридори и ще докладваме по отношение на извършеното през първата година. Ще разгледаме и финансови аспект, ще видим какви са перспективите и след това ще направим някои констатации. Надявам се, че ще можем бързо да направим също твоето експозе, за да можем наистина да вземем участие в разискванията. Що се отнася до транспорта, економическите последствия и въздействия, знаете много добре, че транспорта има много голямо участие, що се отнася до повишаване на конкурентоспособността, устойчивото развитие, развитието на вътрешния пазар, включително и връзките, които се осъществяват и с целия свят. Капиталовложенията в транспорта, транспортната система могат да генерират изключително голямо количество работни места, което има своите положителни последици и в крайна сметка може да допринесе значително за растежа. Извършените проучвателна дейност от Европейската комисия, от съответните институции и проучването, което бе подготвено, що се отнася до а, темата развитие и заетост, а, са факти. Днес няма да разгледаме тези въпроси. По-скоро искам да засегна мащаба на констатациите във всички а, тези разработки. Защото всичко това ще има своето значение по-нататък, когато бъдат обнародвани тези текстове. В крайна сметка, много е важно да знаем каква е цената на не Европа, т.е. ако не предприемем заплануваните мерки. Общите капиталовложения, разгледани от всички коридори, всъщност ще бъдат 623 милиарда евро до 2300 година и е, знаем, че малко от тези средства ще бъдат съфинансирани. Това означава, че в крайна сметка би трябвало да се генерира растеж повече от съотношение, но в крайна сметка, т.е. растежа се очаква да бъде над 3 трилиона след тези е, капиталовложения. А що се отнася до заедостта, очаква се между 10 милиона и половина и 12 милиона да бъдат новите създадени работни места между 2015 и 2030 година. Всичко това е изключително важно, що се отнася до създаването в Европа на видим пазар, който да е водещ, в който да се реализират новаторските подходи от ТЕН-Т. Наистина, това са е, основните цели. Няма нужда да навлизам в по-големи подробности сега. Позволете да се спра по-скоро на механизма за свързване на Европа и връзката му с плана за развитие на транспорта. Както знаете, тази нова структура бе одобрена и от Европейския парламент в края на 2013 година. Основните насоки, които трябва да се изпълнят съвместно, разбира се, с координаторите от държавите членки, са факт. Има ясно разписан бюджет и запланувани мерки за изпълнение. Всичко това, финансиране плюс е, уредба, е гаранция наистина за постигане на качество – на практика несравнимо с постигнатото до сега в областта на ТНТ. Нещо много по-различно от по-раздробения подход, в който а, сме възприемали в миналото. Що се отнася до регламента? Всеки един от координаторите ще отговаря по отношение на всички видове транспорт в съответния коридор. Вече няма да работим по определен метод на транспорт или форма на транспорт, а ще подходим а, холистично. Всички а, а, видове транспорт ще бъдат разглеждани едновременно. Въздухоплаване, шосен, транспорт, железопътен. Всичко е констру... организирано около 9 коридора. Тоест, може би, ако погледнем картата на метрото в Лондон, ще добием представа за тези 9 коридора. Взаимстване именно този модел. Хоризонтални са едните коридори, които стигат до всякъде, до всички точки. А, също така има морски коридори и системата за управление на ЖП движението. Като координатори ние отдаваме е, значимото не само по отношение на работата по отделните коридори, но и съвместната работа по всички коридори, за да имаме представа, е, че работим е, логично и е, всеобхватно по всички аспекти. И тези географски хоризонти плюс е, хоризонталните коридори е, с, с е, конкретна перспектива, е, прията през март 2014 година. Това са основни елементи, които ще влязат в регламента. Какво имаме предвид? През последната година отстоявахме позицията, че при девете е, коридори с външни консултати ще разгледат необходимите мерки. Измерени са коридорите с всеки вид транспорт, съобразно уредбата, имайки предвид анализ, който трябваше да бъде извършен а, относно съизморимостта и ефективността. Особено важно беше да видим пропуските, които съществуват на границите също така инфраструктурите, е, заинтересуваните дружества, е, а също така и унези е, моменти, които трябва да имаме предвид, така че да преодолеем липсата на връзка. Между системната връзка, връзката между отделните видове транспорт. Всичко това беше сърцевината на нашата задача. Работихме съвместно с координаторите и също така, както вече ви казах, в този смисъл ние имаме ясна инфраструктура, в която има ясно разписани взаимоотношения между всички заинтересовани страни, държавите членки, има график за работа, имаме една ясна основа, можем системно, последователно и качествено а, да реализираме амбициозната си цел. Част от това, разбира се, е и, и финансовия елемент и а, е, е, колегата ще продължи. Заповядайте, господин Грош. Да, благодаря благодаря. Е, нека да започна с думи на благодарност към е, господин е, Кокс. Благодаря му за това, че ми дава възможност и аз да кажа няколко думи. Няма да губим време. Вие призовахте към стегнатост. И така, историята на трансевропейските мрежи е, е позната, но има и нови елементи. През 2013 година ние започнахме да обсъждаме финансовия инструмент. Колегата Паткокс вече спомена финансирането. Естествено, много важно е, когато говорим за отделните коридори, да поясним на държавите членки, че приблизително 18% ще трябва да отидат за ЖП транспорт, за вътрешното корабоплаване, може би не винаги е, това, което говорим, отговаря на националните приоритети, но е, ако желаем да свържем нещата в мрежа, трябва да е, следваме тези правила. И, е, има акценти е, в насоките, е, които изискват по-голямо субсидиране е, средствата съществуваха и в миналото до 20% се отделяха от Кохезионния фонд, а сега 18%. А някои от държавите членки получаваха и пряко финансиране и субсидии до 40-50%. При всички проекти, които са внесени, които се обсъждат, е, е, трябва е, да имаме предвид, че ще бъде необходимо финансиране между 30 и 40%. Не става дума единствено за големите, за мащабните проекти, но и за малките по отношение на ЖП транспорта, например. И така, все още не можем да ви съобщим всичко във връзка с проектите. Е, ня... Някои от е, търговете все още не са приключили. И е, имаме и директно финансиране от механизма за свързване на Европа до 30 милиарда. И ако разгледаме е, проектите в съотношение помежду им, 120 милиарда е общата сума. Така че ако искаме да запълним празнотите, ще ни трябва допълнителни средства. Не само това осигурено финансиране от 30 до 40%, но и допълнителни преки субсидии. Това са основните моменти, върху които искам да обърна внимание. Естествено, ние използваме големите фондове на Европейския съюз и по отношение на инфраструктурата, но трябва да знаем какви видове инфраструктурни проекти точно можем да финансираме, с какви инструменти. Така че и колегата Сечи, и колегата Бодевик анализират различните инструменти и по отделните коридори докладчиците ще е, внесат конкретни предложения за е, по-бързо постигане на целите. В никакъв случай не се изключва и ПЧП, е, публично-частното партньорство, както и проектните облигации. С Европейската инвестиционна банка се водят разговори, така че да осигурим и допълнителни 10%. Е, е, при положение, че 10% се отпуснат по механизма за свързване на Европа, да кажем, е, банката да може да отпусне допълнителни кредити до 30%. Да, всичко това е естествено. Ще трябва да се насочи най-вече към пътната мрежа, към пристанищата. Там са възможни подобни комбинирани финансирания е това бе, е, така да се каже, е, към края на годината. Всички тези акценти е, за държавите членки вече бяха обсъдени и всичко бе подготвено, така да се каже, до края на годината. Е, колегата Пат Кокс говори за анализа на коридорите, кои, кои, които е, обхващат и екологични, и социални елементи, да кажем, при вътрешното корабоплаване има някои проблемни е, моменти. Не е съвсем ясно как точно да се свърже самата инфраструктура по проекта с социални и екологични аспекти. Е, но при всички положения трябва да а, имаме а, една уточнена процедура, а, която а, да се уточни до края на а, първия семестър през 2015 година. Направени са вече анализите, в които се включват и економическите, но и социалните аспекти, а именно създаване на допълнителни работни места и същевременно изследването би трябвало да предоставя и добавена стойност за отделните проекти, да кажем прехвърлянето или връзката между сухоземен транспорт и ЖП транспорт трябва да се разгледа и от финансова гледна точка. Именно тези финансови аспекти до този момент не бяха обхванати сега отново ще върна думата на колегата Пат Кокс. Аз сравнително отскоро, от юли 2014 година работя по този доклад, докато колегата Пат Кокс е, така да се каже, пионер. За това отново му давам думата. Four през първата година бяха проведени общо взето 4 заседания по териториални коридори с всички заинтересовани държави членки и лека по лека с привличане на различните заинтересовани страни. Това е процес, който тече. Знаете, Рим не е построен за един ден. А, на второ място, можем да разчитаме на пълното съдействие на консултантите, които прегледаха нормативната уредба и ни посочиха недостатъци, добрите неща, изработихме приоритети възоснова на това. И на трето място, всеки от нас по коридори следва да представи в писмена форма работен план на вниманието на съответните държави членки. Това стана миналия месец декември. В повечето случаи тези планове са изцяло одобрени от държавите членки, в други трябваше да се доуточнят някои детайли но общо взето към днешна дата, т.е. след като вече се състои в официалната процедура по докладването от наша страна, това след няколко седмици, докладите, е, тези работни планове ще бъдат и, и окончателно парафирани. След това можем да говорим за е, е, съвместна собственост. Условно, разбира се, за обща съпричастност на всички заинтересовани страни по протежението на един коридор. Така решенията няма да се налагат от когото и да било някому, а ще се работят съвместно нали, в дух на сътрудничество. Координаторите също работят заедно помежду си, както казах, за да се гарантира непротиворечивост – но също и за да можем да говорим на един език, така да се каже. Е, имахме възможност да участваме по време на италианското председателство на съвета на извънредно заседание на съвета на министрите на транспорта е, в Милано. И а, е, видяхме, че е напълно възможно да се обединят усилията на групи страни, съседни, съседни споделящи едни и същи транспортни интереси. Освен това, е, е, поддържаме контакти с Европейската инвестиционна банка. Знаете, по, по, по това време се появи и Европейския е, фонд за стратегически инвестиции, така наречения план Юнкер, видя бял свят и ние определено сме заинтересовани, тъй като отчасти се прехвърлят нашите пари, т.е. тези, които са отделени за ТНТ и други, а от друга страна, разбира се, бихме искали да е, повлияем върху инвестиционните решения в подкрепа на и в полза на транспортната инфраструктура. Освен това, наскоро в Инсбрук проведохме много интересна среща, работна, е, е, и там е, организирахме възможности за напред за събиране на целия натрупан практически опит е, по места, по коридори. Какво предстои? Както казах, все така ще обръщам внимание на така наречените тесни места през граница, на въпросите за оперативната съвместимост и интермодалността, но ние си даваме сметка, приемаме, че през първата година в значителна степен се занимавахме с така наречените традиционни недостатъци – на инфраструктурата. Сега трябва да добавим всички тези допълнителни пластове, така нареченото позеленяване на, на транспортни коридори, е, интелигентни системи за управление на трафика, е, интелигентен и устойчив градски и междуградски транспорт и всички тези допълнителни същински политически предизвикателства, които допълнително осложняват материята. Значи, поддържаме широки контакти вече с промишлените среди във връзка с цифровизацията, с автоматизацията на автомобилния транспорт. И всичко това ще се задълбочи през идния период. На последно място, пак за, за бъдещето, вие, вие, разбира се, ще участвате в целия процес и на общоевропейско равнище, и в е, избирателните си райони в държавите членки. Но за какво става въпрос? През 2016 година работните планове ще бъдат подложени на преглед и актуализация. Така веднъж на две години ще става това. Като не, че нещата ще се залюня, за, за, зануляват, няма, няма да се връщаме в самото начало, а в ход ще променяме нещата. Е, за да отчетем някои неочаквани, някои непредвидени е, обстоятелства. Така, фактически, възвратно постъпателно, ако щете, ще върви процесът. Благодаря. Митю Гръш, Да, няколко думи за средствата, е, които са на разположение. Трябва много внимателно да ги изразходваме. 500 милиарда са инвестициите. Знаете какви са сумите по е, механизма за свързване на Европа до 210-212 мили, милиарда за 5 годишния период ще могат да бъдат е, е, финансирани, ако действително сме много разумни при е, разходването на средствата и е, естествено след това може би ще има реформа. Е, още нещо, което е много важно с координаторите ние се опитваме не само на европейско равнище да е, водим е, дискусията, т.е. не само така, в рамките на европейските институции, а и в държавите членки, с регионите, с е, определени така, местни общности и предприятия се опитваме да водим този диалог, като наблягаме на информираността на гражданите. Те би трябвало да са информирани още от самото начало за планираните проекти. Имаме финансов наръчник, имаме насоки. Имаме финансов анализ на всички инструменти. Е, разполагаме и с анализ за въздействието е, върху заетостта е, отново социален аспект, така че всички тези инструменти естествено ще бъдат обсъждани с вас отново и през следващите години. Благодаря за вниманието. Благодаря и на Метео Грош, и на Тат Кокс. Сега ще дам думата на координаторите с Инфанте Камп. Благодаря, господин председател. За а, нас наистина е голяма чест да поздравим тук а, колегите а, Грош и Кокс, двама корифеи тук в Европейския парламент. А приемам, че всичко това, което сте научили тук при нас, сега ще ви бъде от полза в работата ви като координатори по доклада. Е, сигурен съм, че ще подходите много умело към проблема. Нека да поговорим първо за финансите. Господин Кокс вече говори по този въпрос, господин Грош също. А, ние в момента а, е, работим по ЕФСИ а, е, тук в парламента и в Комисията по транспорта. А, трябва да се примирим с факта, че част от средствата по ЦЕФ ще се използват и а, а, в рамките на Европейския фонд за стратегически инвестиции. Затова ще ви попитам какви възможности за финансирате виждате в тази връзка. Вие говорихте е, накратко по този въпрос, но виждате ли някаква възможност е, да засилим, така да се каже, FC и да смесим двата е, е инструмента ЦЕФ и е, FC? Е, и още нещо, господин председател. съотношението между основната централната мрежа и е, всеобхватната мрежа. Сигурно е, сте е, получили много въпроси във връзка с така, общата всеобхватната мрежа, но не толкова много въпроси във връзка с съотношението и с централната мрежа. Така че е, как точно да ще изглежда това съотношение във връзка с проектите. И е, разрешенията, да, добре, е, господин Кокс вече каза, че е, нещата няма да стават е, от днес за утре, но когато става дума за <clears throat> лицензионни режими, е, независимо от стремежа към устойчивост, е, ще трябва да помислим е, и за е, това как е, ще формираме една действително по-бърза процедура по отношение на издаването на лицензите. И така, тъй като вие сте координатор и по морските магистрали, ще ви попитам как точно се свързват е, е, морските коридори с останалите коридори. Е, и кохесионните страни са в особена позиция, когато става дума за тенте. Затова ще попитам, средствата по кохезионната политика ще стигнат ли за пристанищата, например? кохезионните страни не желаят непременно да финансират пристанищата по ТНТ. И корабоплаването. Добре, <clears throat> това е свързано най-вече с вашия ресор, господин Грош и бялата книга на времето. Ние говорим за комодалност. Как точно виждате тази модалност в този случай и реформата по отношение на модалността? И още един въпрос. През последните е, години тук в Европейския парламент е, обръщаме повече внимание на темата поддръжка, ремонт след като е изграден магистрала, естествено тя за да функционира добре и за да е полезна, трябва да бъде и добре поддържана. Това е висша повеля. Yeah. Благодаря. Господин Ертук. Благодаря на колегите Грош и Пат Кокс, включително и от името на колегите в политическата група. Това, което е, много ми харесва е, че в рамките на Европейския съюз поради новата ориентация и новата структура е, за е, транспортните мрежи, ние имаме вече е, повече координатори. А, но и е, двама основни координатори. Е, тоест не всеки координатор да е, работи сам за себе си, а да има е, едно сътрудничество и е, по-интензивен обмен между всичките 9 координатори, е, всъщност 11 общо. Е, така че е, това според мен ще е, допринесе за синергиен ефект. Държавите членки е, всъщност е, ще трябва е, да разберат, че не само Министерствата на транспорта, но най-вече Министерствата на транспорта, които са ресорните министерства в тази сфера, ще трябва да се опитат заедно с регионите да работят. В Министерствата много често се мисли така, единствено в национални рамки, а сега ще трябва да се мисли в рамките на региони, които може би се обхващат територии от различни държави. Е, струва ми се, че е, именно в, е, по отношение на трансевропейските мрежи Европейския съюз създаде нещо наистина много ценно. И още един въпрос и ще ви помоля да ми дадете отговор. Направи ми впечатление, че колегата Грош спомена за това, че плановете се така, разработват в сътрудничество с държавите членки. Ще попитам дали има и държави членки, които се отличават с особено добра работа и други държави членки, които може би се нуждаят от малко повече подкрепа и помощ, за да могат да работят и те така добре. И още един въпрос. Тъй като в миналото имахме проблеми с РТМС, това е системата за ЖП транспорта, ще ви попитам какво точно представлява тази програма Breakthrough, за която четем. И един трети въпрос. Предоставили сте ни любезно документация и в нея чета е, всеки е, работен план е, трябва да включва оценка на държавата членка по отношение на вътрешните системни връзки, интермобилност. кога ще можем и ние да получим тези оценки за интермобилност на държавите членки. И още един въпрос. Е, в момента, в който е, се обяви е, търг за 12 милиарда и след това се набавят и допълнителните средства до 30 милиарда, естествено това ще бъде една, един добър подход, според мен вече, поне за началния стадий. Но тъй като и аз съм бил докладчик по а, проектните бонове, мога да ви кажа, че е много сложно да се заработи в държавите членки е, е, по линия на проектните облигации или бонове. Особено във връзка с ЕИБ. Ние тогава имахме е, немалко е, милиони в рамките на един пилотен проект и след това нищо не чухме. Нито от е, Европейската комисия, нито някаква оценка по линия на банката за това Имаше ли резултат от проектните облигации? Нямаше ли? Какво става? Така че ще ви попитам, имаме ли е, информация, можете ли да ни кажете нещо повече? Естествено няма да е, пропадне света, ако се окаже, че пилотният проект не е бил успешен, но все пак е хубаво да знаем. И още нещо. Е, е, Доскоро бе много трудно да се включат и регионалните равнища, и местните равнища. Много ми хареса това, че и двамата колеги, и Грош, и Кокс посочиха, че през следващите 20-30 години нищо няма да може да се осъществи, ако не се включат и тези равнища. И а, другото а, положително, естествено, е това, че ще има по-тясно сътрудничество между държавите членки. В някои случаи, а, да кажем, когато става дума за определен коридор, една държава може да бъде малко по-пасивна, по-ригидна, а другата по-активна, но а, ще ви попитам все пак какъв е опита с отделните държави членки. Джеки Фостер. А, Петър Фондален, може би. Ja, voorzitter, dank u wel. Благодаря. Господин председател, винаги казваме, че наистина търсим възможните решения, а те съществуват като един срез между политическия свят, света на политиката и реалния свят. Ето сега с тази тема наистина ние можем да дадем пример за едно успешно развитие на социален въпрос, що се отнася до развитието на транспорта. Този подход е изпълним и аз съм убеден в това. Тръгвам от тук в своето изказване. Да, разбира се, Имайки предвид е, и финансирането, мога да кажа, че в нашата група бяхме много разочаровани, е, когато е, се запознахме с плана на председателя Юнкер. Средства, които се взимат от механизма за свир, свързване на Европа и ТЕН-Т и бъдат насочвани към а, тези цели. Сега, аз съм малко песимист, що се отнася до плана на господин Юнкер. Дали наистина е разумен този подход, се питам. И нещо друго. Когато става въпрос за инфраструктурните проекти. Когато се прави анализа за рентабилност, е, разходи, ползи, в областта на развитието на инфраструктурата. Обеден съм, че се прави подобен анализ. И то много подробен. В крайна сметка, няма ли да стигнем до положение, при което много дълго трябва да чакаме, за да можем да поженем ползите. Тук не става въпрос само за самото начало на един проект, когато се прави подобен анализ. А, има се предвид целия цикъл на проекта 25 години. Тук става въпрос за всякакъв вид транспорт, за навигация, за въздухоплаване и прочее. Така че питам се, възможно ли е а, да се окаже, че времевата рамка е твърде кратка? А пък господин Грош вече е, каза, че тогава става въпрос и за един е, кратък период е, при изчисляване на амортизацията. Как ще стигнем до добра преценка? Благодаря. Гезина благодаря, е, господин председател. Благодаря и на двамата координатори, Пат е, как си имате Грош, е, нашите бивши колеги. Хубаво е, че относително рано можем да обсъдим въпросите, които ни вълнуват. Естествено, ние сме говорили по темите и преди това през последните 10 години. Да, Пат Кокс спомена така, картата на метрото в Лондон. Това е любимата ми карта и така, мечтите ми виждам Европа свързана по този начин, както лондонското метро. Естествено, че ЦЕФ, механизма за свързване на Европа е нещо много хубаво. Благодарение на този механизъм имаме в момента немалко пари и ако се включат и останалите средства по линия на банките, вече получаваме три пъти повече. Приемам, че и вие двамата като координатори ще кажете, може би нямате право да го кажете, но, но Бихте могли да кажете все пак, че във връзка с плана на Юнкер ЕФСИ не бива да изтегля пари от ЦЕП. Планът на Юнкер естествено също обхваща и транспорта, и коридорите, за които говорим, е, и сухопътен, и воден, и ЖП транспорт. Всичко това е включено в насоките, но как вие оценявате именно този момент? Как ще се осъществи това? Е, и а, е, това е въпросът ми към двамата, а сега към Пат Кокс. Да, вие казвате, а, е, проектите в крайна сметка а, и средствата са а, на разположение на всички. Но добре, ако някъде а, така, а, не достигат средства, а, ние като депутати бихме могли, например, да а, подпомогнем нашите е, градове или родни краища и региони, как точно бихме могли е, да е, действаме, например, в Германия. Има нужда от такива допълнителни средства. Много често, да кажем, се случва обаче и в рамките на една държава да има някакви конфликти. Берлин, да кажем, е, обвинява непрекъснато всичко, е, е, за всичко Кил, Кил Берлин и обратното. И много често, когато нещо във връзка с някакъв коридор не върви, просто вината се прехвърля от един на друг. Така че как ще се действа в такива случаи? Вътрешното корабоплаване, да, економика и екология трябва да бъдат свързани, но не винаги е лесно да изградиш моста между тези две сфери. За какво става дума, да кажем, е, е, за Елба и какъв мост да изграждаме е, там? <laughs> И освен това е хубаво да се работи съвместно и с екологичните организации. Някои от проектите всъщност се провалиха предварително, преди да започнат, защото хората, гражданите на място не бяха съгласни с тях. Имаше такива проекти по ТНТ и, да кажем, връзката Хановер, Хамбург, Бремен в никакъв случай не се е подобрила през последните 20-30 години. Как бихме могли и ние като депутати да помогнем в това отношение? Благодаря. Благодаря. Благодаря ви е, за вашата експозата, господа. Наистина и ви желая като координатори успех. Първият ми въпрос е свързан с това. Как виждате бъдещето на финансирането на механизма за свързване на Европа? имайки предвид, че е, се предвижда променя е, на модела на финансиране през Европейския фонд за стратегически инвестиции. Според вас, е, може ли да се очаква, че ще се изгради една постоянна система за финансиране? По-нататък, как си представяте ролята на цифровизацията на транспорта, на интелигентните системи. Според вас е, това по-скоро възможност ли е или заплаха на а, е, системата ТЕН-Т? Идеята и замисълът, разбира се, е, е да се изграждат нови системи, но как на общностно ниво може да се използва целият капацитет за планиране и е, познанията, с които разполагаме, що се отнася до интелигентните и цифрови системи. Дали по този начин може би няма да има нужда да изграждаме скъпи нови проекти, а ще ще използваме интелигентните системи. Къде ще бъде акцентът? От автомобилния транспорт към обществения, например, или в обратна посока. Всички ние знаем, че в бъдеще ще разполагаме с по-малко средства. Така че много бих желала да изградим интегрирана транспортна система в Европа, която е интелигентна, която да стъпи на всички познания и технологични решения, с които разполагаме по-настоящем. Как виждате разрешаването на проблема между комуникацията между отделните администрации, например, в Европа? Благодаря. Euh, Благодаря, Кари Мадели. Благодаря. Благодаря, господа координатори, за вашето експозе. И слушахме много интересна мисъл, казана от вас, а именно, че ще екологизираме коридорите. Те ще станат по-зелени, Бихте ли ни дали малко повече информация за това? Какво означава това? Как, как си го представяте именно а, този процес? Много ме интересува. Лично мен. Казахте и нещо друго, което наистина е валидно. А, моите колеги а, при, ни припомниха, че вие сте бил депутат в а, Европейския парламент. Аз лично не ви познавам лично. А, но казахте и нещо, което ме изненада. Казахте вие като е, членове, като депутати на Европейския парламент имате конкретна задача, а именно да бъдете посланници на тази нова инфраструктура. Но всъщност, къде е сърцевината на проблема? Според мен, метода на работа. Можете ли да ни дадете конкретни примери относно начина по който вие конкретно ще включите а, а, избраните от народа представители защото вие казахте, че ние ще бъдем посланници. Е, но как ще постигнем това, ако вие във вашият метод на работа не включвате е, конкретно хората по места? Ако хората по места са против вашия проект, как бихте постъпили? По-нататък, следващия ми въпрос е следния. Как Изпълнението на Европейската система за наблюдение на пътния транспорт може да се осъществи в рамките на коридорите. Тук говорим не само за инфраструктурата, но и за подвижния състав. И още един въпрос, който е общ по своя характер и насочен към двама ви. Как ще координирате мрежите в коридорите как ще ги обвържете с целите на интермодалната свързаност, междусистемна свързаност. Благодаря. Благодаря. Следващи оратор. Луис де Грандес Паскал. Sí, gracias, señor presidente. Bienvenidos, presidente Cox. Bienvenidos. Благодаря, господин председател, че ми давате думата. Господин Кокс, много се радвам да ви видя с нашите редици преди малко колега каза, че не ви познава, но аз много добре ги познавам. Господин Грош, разбира се, много добре познаваме. Той също знае всичко за нас. Така, сега позволете да следвам общата нишка на разискванията, които водим, що се отнася до нашата роля като посланници на тези проекти. Действително има осезаеми проблеми и Испания може да бъде един пример в това отношение, що се отнася до проблемите с презграничен характер. Та, да, като посланник, какви е, роля можем да играем наистина, що се отнася до проблемите, които съществуват с презграничен характер? Имам предвид е, Средиземноморието, Атлантическия океан. Е, Франция може би също така. Понякога сме изправени пред конкретни проблеми с такъв презграничен характер. А Португалия вероятно също среща подобни проблеми. Има сериозни проблеми в нашата страна. Има политически решения, които трябва да бъдат взимани. И те е, са свързани с кризата, например Португалия, отложи някои от проектите си в тази област, а също така и, и Франция постъпи по този начин. Наистина напълно оправдани са тези стъпки, в никакъв случай не искам да кажа нещо друго. Но това са факти и това са сериозни проблеми, именно с презграничен характер по отношение изпълнението на такива големи международни проекти. Да, Е, срещате ли вие затруднения от този характер? Имате ли правомощие наистина да засилите изпълнението на дейността, която е толкова голямо значение? Благодаря. Следващия оратор. Благодаря. Благодаря и на двамата координатори. Е, наистина много добре познавам господин Кокс. Е, господин Грошно съм се запознала до сега с вас, но благодаря ви за вашата експозета. Като другите колеги, наистина и аз мога да кажа, че с интерес ще очаквам развитието на е, коридорите, особено този, който ми е близък по дъшата. Що се отнася до финансирането на проектите? първоначално не съществуваше Европейския фонд за стратегически инвестиции, когато се замисляха тези проекти на практика някои проекти се заявяват отново и отново, това създава известни затруднения. А сега нещата се промениха с възникването на новия фонд за стратегически инвестиции. Виждаме, че има доста липсващи връзки. Има много какво да се желае, що се отнася до етапа на планиране. Сега, вие можете ли да кажете, че могат да се приемат още проекти? а, необходимо ли е малко да обърнем повече внимание на обединяването на проектите, дали по този начин няма координацията и управлението да бъде по-облегчено. Така че бихте ли казали по какъв начин точно променя всичко новия фонд за стратегически инвестиции? Благодаря. Merci, monsieur le président. Salut euh, Mathieu Grosch et благодаря, господин председател. Аз е, приветствам е, колегите Грош и Кокс, които са добре познати тук е, на, на всички ни. Възползвам се от възможността да подчертая, че самия факт, че има такива координатори по коридорите, съсредоточава в значителна степен интереса към намеренията на комисията по повод на инвестиционните и проекти. Така че много, много, много интересно, много, много е добро това сътрудничество между комисията и координаторите. Една бележка бих искал да отправя и да, да задам два въпроса. Първо, от финансова гледна точка, предвид мащабите на инвестиционните проекти по коридорите, не можем да не мислим за наличния финансов капацитет и ако вземем Connecting Europe, свързана Европа, предложението на комисията е, е, възлиза общо на 50 милиарда в началото, от които 30 за транспорт, 10 за енергетика, 10 за далеко съобщения. И значи 30 милиарда за транспорт, сега са 23 милиарда, понеже винаги се урязват бюджетните кредити. Но фактически от тези 23 10 милиарда са от кохезионните фондове, така че фактически целево, допълнително насочени към транспорта, остават 13 милиарда. Другите 10 са просто едно счетоводно прехвърляне от една глава в друга глава. Това е бюджет. При все това, Предложението на комисията, подкрепено от съвета, е от тези 13 милиарда да се вземат 2,7 за плана Юнкер. Така стигаме до 10,3 милиарда. И това фактически е точно равно на сумата по предходния многогодишен план, по е, многогодишната финансова перспектива до 13-та година, сума отделена за агенцията на комисията за големите транспортни мрежи. Значи за 10 години, понеже тези първи 10 милиарда бяха от преди 10 години, за 10 години нямаме кой знае какво нарастване? 300 милиона. Фактически свързана Европа е лишена от средства. Да не бива да се заблуждаваме. Свързана Европа е на път от бюджетна гледна точка да изчезне. Това първо. И второ, по един въпрос зададен от Исмаил, за проектните облигации и за тяхното бъдеще. Понеже плана Юнкер фактически разчита тъкмо на такива облигации за гарантиране на риск. Разбира се, рисковата гаранция може да е, се осъществява по най-различни начини, но нещо, което определено озадачава, е, че държавите членки бяха на времето категорично против проектните обликации за свързана Европа, а сега се хвърлят с отворени обятия да приемат идеята на Юнкер за проектни облигации. Та, 8 проекта сред които нито един от такъв тип транспортни проекти, които биха се подавали на безвъзмезно държавно финансиране. Фактически няма взаимно проникване, така да се каже, между плана Юнкер и развитието на транспорт. И въпросът е просто тук нататък. Биха ли могли координаторите да дадат известна разбивка тук от тези 615 милиарда, за които се говори, кои проекти биха могли да се впишат в плана Юнкер. Ако могат така да дадат и експертен разчет на колко процента би възлизало това. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря на господата Гроши Кокс. През последния парламентарен мандат, е, когато обсъждахме трансевропейските мрежи, внесохме изменение, за да разширим правомощията на координаторите. Кой да си представи, че Матьо всъщност ще бъде един от облагодетелстваните, така да се каже, от това. Всъщност ние не успяхме да прокараме изменението си, Даваме си сметка за ограниченията, при които сте поставени по повод на е, вашата работа. Е, Разглеждайки въпроса за ТЕН, за трансевропейските мрежи, проектите трябва да отговарят на два основни критерия. Да имат европейски принос и от друга страна да преодоляват натрупването на трафик по границите. Впрочем, 1% от брутния вътрешен продукт на Европейския съюз се прахосва при тези задръствания по граничните пунктове. И така първият ми въпрос. Нали, говорите за проекти, за анализ на економическата и практическата им ефективност и всъщност ще извършите ли анализ на варианта отказ от осъществяването на един или друг проект? Или от замразяването на един проект, който вече е погълнал прекалено много средства? На второ място, Но в европейско равнище трябва да се, да се търси последователност в края на краищата, когато се вземат решения, когато се предпочита една или друга альтернатива. Беше публикувана обява, държавите членки са подали своите проекти. Не съм сигурна дали всички те отговарят на тези критерии, двата критерия, които споменах, така че въпросът ми е как, какъв е вашият капацитет? Какви са вашите възможности, прочим, да влияете върху подбора на проекти измежду вече представените от държавите членки? Имате ли някаква възможност да кажете не, този проект не е приоритетен? И най-сетне Наскоро научихме, че в Европа функ... в Япония по-скоро се проектира е, влак е, на магнитна възглавница с е, много висока скорост, най-висок най- най-скоростния влак в Европа. В е, Япония, извинете, ще бъде това е, между Осака и Токио 500 км за един час. Така, но в Европа някакси не, не, не съумяваме да, е, да наваксаме, да не говорим да, да водим. 500 нали, км в час, за, за това говорим. Магнит интелигентно задвижване. При това различни технологични решения се патентоват в световен мащаб. Това в Европа това звучи като научна фантастика. И, и сякаш Европа е пасивна, не е достатъчно енергична. Как, как бихте коментирали? Казвате, тук имаме модален преход нали, в посока към железопътния транспорт. Но центърът на, на новаторството в това отношение не е в Европа. Вероятно, вместо да се занимаваме с разработка на собствени технологични решения, би трябвало да вземем на готово патентите на японците. Следващият въпрос от господин Нилсон. Благодаря, господин председател. Благодаря на господата за интересната информация. Добре, ние разполагаме с инструменти, разполагаме с мотивация, ако щете. Сега трябва просто да се запретнат ръкави и да се свърши работата. И разбира се, не може да се мине без държавите членки, които имат своите решаващи правомощия по, по териториално устройство, по е, проектиране на трасетата и така нататък. Вие накратко засегнахте въпроса на областите, на, на, на териториалните област, общности. Ми се струва, че тяхната роля е, е изключително важна и трябва да се, да се мобилизира местната общност, а освен това да се съсредоточи целият економически живот около един такъв инфраструктурен проект. Да не говорим естествено за ежедневните интереси на, на гражданите и вече оттам, отдолу нагоре би следвало да се е, упражнява влияние върху решенията на държавните органи. Според мен не, не, не можем да си позволим да подценяваме ролята на териториалните общности, но надявам се, че и вие не го правите. Господин Теличка. Number of the points uh, that I was uh, interested in uh, were raised. And... Много интересни бяха на, е, е, нещата, които чухме до сега. Аз бих искал да задам два въпроса. Едно нещо, което особено ме впечатли е, че сега доколкото европейски координатор отговаря за всички видове транспорт по протежението на даден коридор, той има възможност и да прави преценка на относителните предимства на един вид транспорт в сравнение с друг. Е, най-вече възникват е, и така ми идват на ум е, екологичните въпроси. Вие тук а, отговаряте за един коридор, който представя интерес а, за мен, доколкото аз съм чех, а, и преди няколко дена разговарях с нашия чешкия министр на транспорта. Бихте ли дали малко повече информация за това как конкретно ще станат нещата? Ако вземем вашият коридор, към който аз проявявам интерес, как ще се преценява предимството на водния транспорт, в което аз съм убеден, но как ще се прецени формално в сравнение с други видове транспорт? Вторият ми въпрос е, ясно ми е, че европейският координатор трудно би могъл да отговори на такъв въпрос, но аз все още си спомням неблагополучния опит, когато всичко беше съгласувано, печатите бяха положени, парафи и така нататък. И на практика, при реализацията, стига само една държава членка да възрази и да вземе за заложници, така да се каже, и проекта, и интересите на другите държави членки. Особено малките е, държави членки, които е, не са мрежово, транспортно мрежово обвързани с останалите, стига една друга държава членка да започне да протака по свои си някакви съображения и до там. И вие, да, да, да, знам, въпросът ви може би е риторичен, как бихме могли да повлияем? Вие, парламента, нашата комисия. Благодаря. Мария Грапини има думата. Инвитациилor noștri, coordonatorilor. Благодаря на нашите двама координатори за информацията. по време на информацията, а и по време на тази дискусия с колегите, се питах откъде ще дойдат парите. Смятах, че всъщност в рамките на е, механизма за свързване на Европа, ЦЕФ, е, нямаме средства и затова отново ще попитам е, откъде ще вземем парите. И един втори въпрос. Председателя на комисията Юнкер говори за избор за селекцията на проектите по ЕФСИ нещата още не са изяснени. Затова ще ви попитам как точно ще се определят приоритетите е, по подбора на проектите по тези 11 коридора. Тревожа се от факта, че, да кажем, е, е, шест експерти, които не се подчиняват на никакви правила за парламентарен контрол, ще определят критериите, по които ще става подбора на проектите. Ние всъщност нещо правим, обаче няма да можем да знаем на, на каква база са определени тези критерии и приоритети. И всичко това би трябвало естествено да бъде определено своевременно. Освен това чувам, че е, и знаем, че има държава член, която предвижда въвеждането на магистрална такса, но тя е предназначена единствено за чуждестранните е, посетители, а не за е, собствените граждани на съответната държава. Да, казва председателят. С последния въпрос съм напълно съгласен. Но сега ще задам и аз два въпроса. Господин Кокс, няма да забравя, че вие говорихте за това, че става дума за, така да се каже, една пъстра чергъл, парцалива с различни парченца, от различни коридори и че никой няма по този начин да се справим. Да, и наистина е така. Да кажем, в Германия от Мюнхен нататък има някаква магистрала, но от Мюнхен нататък през границата вече нямаме връзка. А става дума за голям проект, нали? Трябва точно това да направим, да свържем тези две мрежи. Между Берлин и Бреслау, както е, господин Грош говори, е, ще е, можем е, с е, 100 милиона, да кажем, да изградим един такъв проект и да спестим на много хора е, път най-малкото е, е, от 2 часа. И все пак е, не можем по линията на кофинансирането да намерим е, е, необходимите средства за Германия. А е, от Мюнхен до Ум е, има а, е, един такъв проект. А, разстоянието е малко, поне а, около 4 милиона са отпуснати а, от А, Е, европейските фондове. И е, просто не мога да си обясня как е възможно за един проект, е, който, с който се изпестяват 2 часа път е, да не се отпуснат е, достатъчно средства, а за друг проект, с който се спестява половин час път, деца се казва, между Мюнхен и Юм, се отпускат 500 милиона. И се оказва понякога, че е, за големите проекти сме щедри, а за малките, е, които ни спестяват много време и разходи, е, сме е, твърди пестеливи. Е, всъщност, когато политиката е заинтересована от някакъв проект, тя, така да се каже, го поевтинява и го прави възможен. А когато не, не, не е заинтересована от даден проект, изведнъж му вдига много цената и той става невъзможен. Това е моето впечатление. Ние е, се нуждаем от не много пари, просто за да е, можем да прокараме ЖП линиите под земята. И това ще ни трябва не повече от 7-8 е, милиарда. Има анализи и оценки на тези разходи. Университета в Дрезден е, е направил е, така някаква оценка на е, пръстена на ринга около Дрезден и се оказва, че там <laughs> не са предвидени дори пътища за излизане и за влизане в ринга. Представете си, моля ви се, не е нужно да си експерт, не е нужно да правиш специални анализи и оценки, за да разбереш, че това не става. Имаше и други отсечки, е, е, направени е, са оценките в Мюнхен отново за един тунел до Реслер. и 1,4% ще да бъде положителният ефект от един тунел, който се изгражда и след това се затрупва. Но ето, че не се прави. И когато говорим за анализ на разходи и средства, е, трябва да знаем, че всъщност е, по време на е, строителните работи има много-много неща, които трябва да бъдат пресметнати. И ето, че дори когато обхванеш абсолютно всички разходи, се оказва, че общото финансиране е не повече от 1,4 милиона и все пак ги няма тия пари. И така, не само 40-50% за трансграничните проекти са необходими да кажем, от границата до съответния ЖП възел. Бих казал, че трябва да се подсигури до 35%. Те са обикновено малки отсечки, 10 или 10 е, по 5, по 8 е, км, но е, средствата трябва да са на лице при германците знаете как е. Да, добре, може би мога да събера и сам парите, но когато има възможности да получа парите по линия на Европейския съюз, от фондовете ще се възползвам от фондовете. И така. Но сега да дадем думата на комисията. Или комисията не желая да се е, включи в дискусията. Е, добре, тогава поне ще си спазим времето. И така, вие трябва двамата да се споразумеете. Пат как си има думата? Много въпроси се натрупаха. Позволете ми да се опитам да отговоря на няколко тях. После ще видим с колегата как да си ги разпределим. Мнозина тук питаха за този фонд за стратегически инвестиции EFSI. Да започнем с това. Както и вие ние все още изчакваме да, да видим всички подробности, свързани с разходването на, на фонда. Онова, което мога да ви кажа е, че ние правим предложения коридор по коридор, да видим всички проекти, които са внесени до сега, за да видим кой от тях би бил, кои от тях биха били най-съвместими с регламента за ЕФСИ. И това, което можем да кажем за сега, като оставим на страна процедурния въпрос, е едно достатъчно осведомено, достатъчно мотивирано не знаем. Тоест, в момента оглеждаме тези проекти, за да видим как биха могли да ги, да, бихме могли да ги впишем в ЕФСИ. На второ място, от разговорите ни с Европейската централна банка става ясно още преди да излезе регламента за ЕФСИ, че финансирането по ЕФСИ ще бъде най-подходящо за проекти, които могат да бъдат амортизирани. Тоест, за проекти, които могат сами да погасят задължението по време на полезния си срок. Значи, когато става въпрос за социален капитал, без съответния приходен поток, такива проекти трудно биха могли да съответстват на критериите на ЕФСИ, като нали, не съм го решил аз това, просто ви осведомявам какви вероятно ще бъдат правилата. И е, онова, е, на което така, явно особено държи Европейската инвестиционна банка, споменато е това в разговори с нас, е, е, е системата на повишаване привлекателността на проектните облигации. Значи, е, взема се само един сегмент, един, един транш от особено е, е, интересен проект, който транш обаче е най-рисков. И само тази част фактически се финансира от EFSI, благодарение на това, че става про за EFSI е, и благодарение на високия кредитен рейтинг на Европейската инвестиционна банка, тази високорискова част ще бъде по-ефтино финансирана, отколкото би е, било иначе. Сега, за пилотните проектни облигации, които до сега неведнъж са били обсъждани, е, е, единственото, което мога да кажа в качеството си на координатор вече от няколко години, е, че е, нито една от тези проектни облигации не, не е стигала до мен. И просто не сме се виждали. За транспортна инфраструктура, поне по мой опит, до сега не са използвани проектни облигации. Що се отнася до сумите, господин Рике, да тук говори от, е, започна от 30 милиарда и накрая се стигна до 10, но това, което мога да потвърдя е, че обявата за, за проекти, е, която е, е публикувана и процесът е в ход, възлиза на 12 милиарда е, евро, като свръхтърсенето е близо трикратно, а в някои, по, по, по някои коридори, шесткратно и до десеткратно за така наречените хоризонтални коридори. Така че проблеми много ще има. Вие, вие питате в тази връзка кой, кой решава, кой ще оценява. Нека да вземем свързана Европа. Е, или, е, тези, тези 12 милиарда. Тече процес на вътрешна оценка с различни количествени критерии, коефициенти и така нататък, европейски принос, степен на готовност, е, разрешителен процес, доколко е напреднал и така нататък. Нищо, нищо още черно на бяло не съм видял това, но знам, че се работи и е на напреднал етап. Така, както е, а, агенцията, така и Европейската комисия а, е, ще могат а, е, да, да направят своите заключения и на определен етап в този процес а, координаторите ще бъдат запознати. Сега за сега ние просто чакаме на резервната скамейка. Е, Проче, не се заблуждавайте. Не ние ще избираме. Ние обаче контактуваме с правителствата и с териториалните общности, с вас, с комисията. И е, е, ако вземем въпроса за основен коридор, за комплексен коридор. Не, ние сме го решили. Фактически, вие, Европейският парламент, гласувахте едно приложение и ни го внесохте е, като политически изпълнителен орган. Възможно ли е нещата да се, да се променят? Потенциално да, но не чрез е, централни указания, така да ги наречем от Брюксел, а само на място, чрез диалог между партньорите. И пак на въпроса за финансирането. Няколко неколцина от вас е, зададоха въпроса за тези 2,7 милиарда, които се прехвърлят от е, Connecting Europe, от свързана Европа, към е, ЕФСИ. Накратко, що се отнася до свързана Европа, следващата обява за проекти ще се публикува някъде към юни 16 е, та година. И а, е, междувременно ще имаме един недостиг в бюджета на стойност 2,7 поради което следващата обява до година очевидно ще бъде по-ограничена като финансови средства. Та, е, без съмнение, това прехвърляне на средства към ЕФСИ ще намали нашите възможности. Сега, въпросът, на който все още нямаме отговор, е дали като по втория начин, така да се каже, губим пари към плана Юнкер, ще си ги вземем през парадния вход, чрез пряко финансиране от ЕФСИ за транспортно и инфраструктурните региони ние бихме държали на оптимизиране, така че критериите и по плана Юнкер, и по свързана Европа да бъдат удовлетворени. Но за сега не мога да кажа нищо по-конкретно. Беше зададен също така въпроса за анализ на ефективността, за е, полезния срок на, на, на проекта, за е, погасяване на финансирането от приходите по проекта. Всичко това би трябвало да се подложи на един общ анализ на чувствителността, както той, той се нарича. Но би трябвало да насочи вниманието към начина по който функционират националните администрации в тази връзка. Нали, много от нещата по моя коридор са свързани с решенията на Германия, например, по вътрешна приоритизация на проектите по коридора в частта му на германска територия. И аз не мога да, докато не получа такава яснота, да коментирам. Дали, знаете, ние не сме, не сме като онзи прословут а, а, датски а, крал, който запушил дигата с палец. Ние по-скоро събираме потоците на едно е, и ги координираме. Беше зададен въпрос за е, Европейската система за управление на железопътния транспорт и, и за тази пробивна, така наречена програма. Накратко, прави се опит да се устойности като километри, кои биха били онези по-кратки отсечки, които ако бъдат съответно цифровизирани и попаднат в системата за управление на железопътния транспорт, биха повишили ефективността неколкократно на цялата железопътна система. Това, което не знам, не разполагам с всички детайли, е за отношението на държавите членки и как ги диференцираме. Няма диференциация. Значи по моя коридор има 7 държави членки, плюс Норвегия. Всичките те са одобрили всичко по, по плана, който им представих. И така, това можем да кажем за повечето планове, представени от координаторите. Може да има някакви детайли, но, но общо заето държавите членки застават по определен коридор зад предложенията на координаторите. Ja, ich versuche vielleicht noch auf ще се спра на два-три е, въпроса, свързани с финансирането. Сега продължителността на отчисленията на амортизационните. Е, това бяха въпроси, е, които са важни. Естествено, ние съзнаваме колко важен е този въпрос. И има едно изследване, което ще се спре именно на този въпрос. Периода на е, отчисленията. Именно е, най-вероятно ще удължи малко е, валидния до този момент срок от 15 години. И още нещо. Е, нещо се отнася до проектите FC. Е, съм съгласен до 100% е, с казаното от вас, който работи днес по е, проектите FC ще трябва да има предвид естествено всичко това, което вече е изградено в ЖП транспорта, в корабоплаването, в рамките на сухопътните мрежи. Да, не съществува възможност за прехвърляне на средствата. Е, инструментът ЦЕФ е по-скоро е, е, едно допълнение към плана Юнкер, но в никакъв случай не бива да го разглеждаме като ерзац, като заместител. Не. Това според мен поне е положението. Проектните обликации, да, Доминик Рике говори вече по тези въпроси. Колегата Кокс познава много добре нещата, най-вече колегата Рике е специалист. Естествено и е, е Инвестиционната банка на Европа. Има седем проекта с такива проектни облигации. И Междувременно се установява при част от тези проекти, при 6 от тях, за да сме точни, че има един ефект на лоста до 30%. Така че в определени области това ще бъде много-много интересно. Но отново се връщам на Ефси да създадем, да кажем, ЖП връзка или да я подобрим между, две, да, между два града. Тук ще трябва да мислим. Сега, сътрудничеството а, между държавите е чудесно, когато а, говорим не непременно за а, коридори и за проекти. А, говоря обаче за моя коридор. Да, а, когато става дума за две държави, а, там проектите продължават да бъдат проекти. Не можем обаче да отидем до държавите членки и да кажем, абе сега тук внесете е, е, искане или молба за този проект. Не, това е невъзможно. Е, при всички положения ние даваме информацията и даваме възможност на държавите членки да го направят. Там, където става дума, да кажем, за Германия и за Чехия, е абсолютно необходимо да се мисли за е, европейското измерение, не за националното, когато говорим за е, трансевропейските коридори. Естествено, в това отношение ние имаме и инструменти, с които можем да подпомогнем проекти в дадени региони, които действително си струва да бъдат е, е, подкрепени. И така. Що се отнася до е, така, сътрудничеството с някои страни, мога да кажа, че действително то е добро. Поне е, в тази му част, която аз познавам, е, шест коридора в Германия бяха изградени по този начин и е, също времено и в ЖП транспорта имаме важен партньор, това е Deutsche Bahn. Бяха изградени тези 6 коридора с участието на Deutsche Bahn и направихме връзката и с Франция и сътрудничеството между отделните координатори засилва всъщност това сътрудничество не само в рамките на една държава, но и между отделните държави. А сега економика и екология, връзката според мен е позната много добре и на колегите, които зададоха този въпрос. Да, е, трябва да кажа, че е, съм бил и в Дрезден, и в Прага. Виждал съм се и с е, министрите, и е, с. Е, по транспорта и по е, околната среда, така че е, естествено трябва да се работи заедно е, и трябва да е, продължим просто по начина, по който вече сме започнали. Е, това имам предвид, когато говоря за моста между економика и екология. Особено и в, в трансграничните области. Това е много важно. Това е работата, която ние можем да свършим. Просто да е, посочваме определени факти, определени моменти, е, които са важни, а инак конкретните региони ще трябва да решават дали корабоплаването е важно за тях или сухопътната мрежа или транспорта. Ясно е в момента, че сухопътният транспорт е, е, реализира 80% от е, транспорта в момента. И а, когато смятаме, че е уместно да се направи нещо в даден регион, естествено ние ще е, е, дадем тази препоръка. Но економиката при всички положения се насочва на там, където е, има ефективност, където е, си струва да се инвестира. Е, трябва да има една такава ко модалност. Това е принципът, основният принцип, е, когато говорим за коридорите в регионален мащаб, но естествено, е, е, когато вие говорите за Елба, добре, изгражда се транспортната мрежа, да кажем, но се оказва, че не може да се осъществи ефективна транспортна връзка нито по ЖП линии, нито по шосета. И е, тогава трябва просто е, в региона да се премисли много добре, да се направи анализ. Има ли смисъл да се поддържа е, определен вид транспорт? Ако той няма бъдеще, тогава по-хубаво да се е, насочим към друг вид транспорт или друг вид е, коридор, но тогава трябва да помислим естествено и за социалния ефект, защото ще има хора, които ще бъдат освободени от работа, ще загубят работата си. При всички положения е, структурата на мобилността на транспорта в даден регион е свързана и с социалните ефекти. Да. Имаше въпроси за Елба но и други въпроси, които са свързани с дигитализацията. И естествено това за нас е много важна инициатива, тя е интересна да се създадат трансевропейски мрежи не означава да ги е, изграждаме от началото е, наново. Не. Е, ние имаме предвид е, да е, се опрем на това, което вече съществува. Може би от отделни частици на съществуващата е, транспортна мрежа ще се откажем, но когато става дума, е, да кажем. Е, е, е, затова един влак, е, минавайки границата да, заради административните трудности да чака 7 часа, естествено е, трябва да се помисли за тези кратки, макар отсечки от по 2 км, как точно ще се действа и какво може да се направи. Ние можем да използваме съществуващата е, инфраструктура, но трябва да я подобрим там, където тя не функционира добре. Е, в моя регион съществува е, вече една определена мрежа, която би могла всъщност да поеме два пъти повече от движението, но до този момент все още не е направено нищо в това отношение. Така че подобряването е в основата на вниманието. Естествено, по отношение на трансевропейските мрежи и в миналото сме установявали, че Железницата е всъщност повече или по-малко национална по своя характер. Тя все още не е с европейски характер. Да, скоро сме на път да обявим шестия ЖП пакет и все още не виждаме така истинска европейска железница пред очите си. Но при всички положения не бива да пропускаме е, ЖП транспорта, когато говорим за мобилност. Е, това е нещо, което на всяка цена трябва да обясним, включително и на железопътните администрации. Е, вие говорите за високоскоростния влак в Япония. Наскоро бях на една такава среща тук в Брюксел. И тогава японският представител каза, че закъсненията на влаковете средно е някъде 0,1 секунда. Представете си. А, а ние сме много щастливи, когато става дума за закъснение само от няколко минути. Нали? Минути, не часове. Е, затова трябва да помислим. Благодаря. Благодаря ви много сърдечно. Е, благодаря на двамата координатори за е, това, че представиха доклада е, и отговориха на въпросите и се надяваме в бъдеще да видим и всички останали координатори и пак да се видим. Оставаме във връзка. Благодаря. So, wir kommen jetzt zum nächsten Tagesordnung. И така преминаваме към следващата точка от дневния ред. Мога ли да ви помоля да продължите разговорите извън залата? така, следващата точка от дневния ред размяна на мнения с господин Бренер, изпълнителен е, главен директор на Евроконтрол. Всъщност това е продължение на разговора, който проведохме на 3 септември 2014 година. Тогава темата бе е, сигурност на полетите над конфликтни зони, е, зони с конфликти и територии е, под военен контрол. Конкретно обсъждахме е, инцидента с МХ-17 е, над Украина. Съществуват и други опасности за гражданската авиация, като източника на опасността са военните самолети. Съществуват и редица други въпроси, които можем да обсъдим във връзка с организацията на Евроконтрол. Благодаря за милите думи. Уважаеми госпожи и господа, Истинско удоволствие е да разполагам с тази възможност да ви запозная с актуалното положение на нещата след последното ми изказване пред вас във връзка с подобряване на безопасността в областта на въздухоплаването, а също така по отношение и на полетите над открито море. А, сега, що се отнася до организацията ИКАО, 41 държава от Ирландия, Армения, Португалия, Естония са крайните точки. Украина също е държава членка на а, Europe Control. Това не е институция на ЕС. По-скоро това е едно споразумение на високо ниво между Европейския съюз и Европа-контрол Европа контрол от 2013 година и ние работим в тяхно сътрудничество с Европейската комисия и другите организации на Европейския съюз, Европейската агенция за въздухоплаване, Агенцията за защита. Имаме съвместна програма. Ние сме е, гражданска е, организация, която е, в крайна сметка се опитва да обхване е, двата, е, двата области, както гражданското въздухоплаване, така и военното. Имаме и е, управител в Брюксел на мрежата, който работи с системата за ръководство на трафика с основна цел да не се натрупва закъсняване в полетите, изключителен е броя на 30 хиляди полета, които се осъществяват на тази територия ежедневно. This slide shows the motorways in the... На този екран можете да видите всъщност всички връзки, които се осъществяват Колкото по-плътен е цвета, тогава означава, че е толкова по-активно движението. Събитията в Крим, в източна Украина, доведаха до много значителни промени в моделите на пътуване и организация на пътуването. Виждате двете графики, може да направите разликата съответно между тях. След събитията в Крим, източна Украина, е, вече имаме преместване на трафика, отдалечаване от е, е, Украина и насочване на България, Румъния и Турция. И, както казах, има спад над Украина и Молдова, която всъщност не участва вече в този смисъл в такъв активен трафик, който прелита над държавата. Е, разбира се, в крайна сметка е, много важно да се има предвид това, имайки предвид е, моделите, промяната между 2013 и 2014 година след трагичните събития, свързани с Украина. И така, промените, на които станахме свидетели, са сходни с 2014 година Косово, след като се отвори пространството след края на войната. И, както знаем, вече над това пространство прелитат и много от коридорите. Що се отнася до управлението на мрежата? Работи се е, също така, както в мирно време, така и в състояние на кризи или нарушения, както ние наричаме подобни периоди, така че да можем да организираме по такъв начин транспорта, когато не може да прелита по най-късия коридор съответно самолета, да го пренасочим съобразно изискванията за сигурност. Що се отнася до трагичния случай с полет МХ-117 над източна Украина? Мога да кажа, че възможността за затваряне на въздушното пространство е в рамките на суверенитета на конкретната нация и Украина взе решение за откриване на своето пространство. За съжаление обаче загубихме полет МХ-17. Сега тук аз няма да обвинявам никого, трябва да ви информирам информирам как са се усъвършенствали, подобрили системите ни междувременно. И така, по принцип, Ще ви запозная сега с някои основни аспекти и след това ще ви запозная с промените. но там, това са съобщения за капитаните. предоставя се информация съответно, кои е, пространства са свободни за прелитане, на каква височина и съответно кои са затворени. Тази информация се предоставя а, е, непрекъснато и а, е, това се осъществява посредством а, Европейската информационна база данни. Тази а, система предоставя възможност за информиране на съответните органи в държавите членки. И така, държавите могат да издават е, указания във връзка с е, въздушното си пространство, могат да информират съответно коя част е отворена, затворена, също така могат да информират и потребителите е, кои територии не биват да се използват за прелитане. Всичко това се вписва в националните регистри и се получава информация за евентуалното затваряне на конкретно пространство. Това е първата част. На второ място. Съответните компаниите също имат свои правомощия и възможности. Една компания може да вземе решение да избягва въздушно пространство, въпреки че то е обявено за отворено от съответната държава членка. Съответните компании имат свои собствени правила във връзка с взимане на това решение, във връзка с времето, което се извършва полета, изгореното количество гориво, емисии, и е, такси за прилитане условия метеорологични, различни други ограничения, време за пристигане и въпроси свързани с безопасността. И сега, големия въпрос е как една компания взима всички тези решения, как се прави оценка на риска за прелитане на конкретно пространство. И тук стигам до случилото се с полет MH17. Разбираме, че никак не е лесно а, да се а, установи а, какво се е случило и КАО състави своя група, която да работи по проблема, да направи анализ, за да може да се стигне до констатации какво може да се предприеме от държавите и от компаниите, що се отнася до прелитането на територия, върху която се развива криза. Всяка една държава трябва да направи е, своята оценка на рисковете и оценка на изискванията за безопасност на своя територия. И след това да се стигне до заключение дали е безопасно или не да се прелети над е, пространството. Е, това, което държавите все още не правят и това е което всъщност основното, което предприе специалната група на ИКАО, е споделянето на тези оценки, така че останалите държави да разполагат с необходимата информация на другите държави членки. Да имат информация относно това какво мисли една държава относно безопасността за прелитане на нейната територия. Това е един много важен документ, с помощта на който може да се попълни информационната база данни. Стигна се до заключение, че е добре държавите членки да споделят оценката на риска, извършена на тяхната територия – на високо ниво е, конференция, организирана от ИКАО, бе организирано обсъждането на всички тези въпроси през месец февруари тази година. Стигна се до конкретни констатации и бе взето решение, че действително това е пътя, който трябва да се следва в бъдеще. Необходимо е да се споделя оценката на риска от държавите членки. Но държавите членки не са задължени да вършат това. Именно тук е и слабата връзка в варигата. Има натиск, който се отправя, разбира се, към държавите членки, що се отнася до предоставяне на такава подробна информация. И не само използващите а, въздушното пространство се интересуват от този въпрос. Всички заинтересовани лица стигат до една и съща констатация държавата членка би трябвало да предостави тези оценки. Така че вече разискванията започват възоснова на а, оповестяването на тази оценка на риска между държавите членки, а, методите за оценка, защо са стигнали до конкретна констатация и, и, е, и какви мерки съответно предвиждат. Имахме е, сериозни е, проблеми във връзка с е, прелитането над Телавив, имайки е, предвид престелките, които се водиха и да съответно се реагира веднага чрез спиране на полети към Телавив насърчава се и Израел да споделя своите констатации относно оценката на риска и възоснова на това се промени и становището на Европейската агенция във връзка с оценката на риска. Отново вниманието се насочва към споделяне на оценките на риска между държавите членки. Е, Евроконтрол а, е, насърчава, както вече казах, необходимостта от споделяне на констатациите по оценките на риска и с менеджера на мрежата. Това трябва да се прави ежечасно в реално време, за да а, е, има ясна информация а, относно а, въздушното пространство. Тези 41 държави членки създадаха портал, е, в рамките на който ние можем да събираме и получаваме информация относно евентуално затваряне на конкретни коридори и пространство. Благодарение на нашето сътрудничество ние създадахме възможност за е, анализ на риска и, е, както вече казах, имаме и ясна система за предоставане на информация за използващите въздушното пространство относно съществуващи евентуален риск и или не. Ние по същия начин информираме ИКАО, а те също споделят информация относно оценката на риска за конкретна държава. На екрана в момента виждате за какъв риск става дума в Еврома. Разбира се, положението не е статично. Всичко се обновява ежечасно. Портуалът работи, както вече казах непрекъснато предостава информация на всички заинтересовани страни и държави членки, така че ние вече можем да работим в тази насока, разпространявайки констатациите по оценката на риска. ИКАО предприе конкретни стъпки, що се отнася до предоставяне на онлайн информация в зони на конфликт като се следва същата логика, до която стигнах констатациите на конференцията, проведена на високо ниво относно предоставането на информация. Ние работим съвместно с ИКАО, що се отнася до обмен на информация и данни. Отново обаче искам да подчертая, че участието и тази дейност е доброволна и а, ние като Европейски съюз имаме възможност да а, се движим напред по начертания път. Не точно така стоят нещата с ИКАО. Разбира се, ние можем да подпомогнем а, е, организацията ИКАО, що се отнася до споделянето на оценката на риска в рамките на Европейския съюз. На този портал също така получаваме информация и от други територии, други държави и можем да включваме дан, данните, предоставени от държавите за други пространства, което е още по-интересно. Така че в някои случаи съответната е, държава, която не желая да предостави информация, е, но пък е, има и ясни легитимни партньори и представляващи го тази, тази държава и съответно може да предостави тази информация съществуват и други възможности по отношение оповестяването и на различна информация. Както разбирате, нужно е в такива случаи да се търси и трети източник, а не само това, което една държава огласява. Това е изключително важно в зони на конфликт. Що се отнася до информации за е, други е, държави и пространства? Много важно е да се знае какви са данните, с които а, е, се разполага. непременно трябва да се разкрие източника, но трябва да се предостави точна информация за а, е, какво, за коя страна се предоставя държава. Така че това е една друга възможност – имайки предвид, че в крайна сметка може да има и различие между държавата, която предоставя информация за трета страна и самата трета страна, която предоставя информация за себе си. Ние трябва да направим нужната оценка. Това означава, че не само се а, оповестява информация, но и се споделя а, фоновата информация, откъде е дошла, какво се случва в конкретната държава. В Евроконтрол ние сме на мнение, че а, пътниците трябва трябва да чувстват сигурност, че съответната компания, с която летат, има достъп до цялата налична информация, не само до информацията от една държава. От наша гледна точка в бъдеще наистина е необходимо да се разполага с такава а, многостранна информация, европейска разбира се информация, но и друга. А, необходимо е а, компаниите да направят нужното, че да разполагат с максимално широка гама информация. Затова насърчаваме и вас, Европейския парламент, да а, ни подкрепи в тези мерки за да можем да действаме като оперативно звено за разпространяване на информация във връзка с риск, оценка на риска на европейско ниво и всички 41 държави, плюс събиране на информация, докъдето летат нашите граждани. Необходимо е също така да имаме и връзка с глобалната база дан, данни на ИКАО, което е също много важно. Обръщаме се към вас, Европейския парламент, да насърчим насърчи държавите членки да споделят е, информацията, коя, до която са достигнали в хода на анализа на риска в тази насока ние бихме могли също да предоставяме тази информация и на ИКАО и се надявам, че ще можем да се радваме на постигане на успех. Сега, що се отнася до кризисните е, хипотези при оценката на риска и, и е, е, засилените е, операции, свързани с е, разузнаване и в открито море. През миналите месеци станахме свидетели на доста интензивни прелитания в открито море на руски самолети. Това е източник на сериозна притеснение за Европа. Русия не е сред тези 41 държави, за които вече говорих. И особено след кризата от Крим имате представа, че в крайна сметка имаме сериозна сериозен проблем във връзка с Русия. Що се отнася до събитията случили се в Украина, ние трябваше да разчитаме на сътрудничество от страна и на Русия. Що се отнася до положението? Ние през март е, бяхме помолени да организираме среща с всички представени в Евроконтрол държави, съответно с военните, както и Русия, представители на Русия, за да можем да обсъждаме въпроса свързана с усъвършенстване сигурността при литането над открито море. Е, Русия участва. Разисквахме положението и а, е, стигнахме до конкретни а, е, констатации за подобряване на процедурите на ИКАО. Знаем, че от 1960-те години са разпоредбите на ИКАО в тази област, когато е имало доста по-малко прелитания над открито море. Нещата сега обаче са различни. Много е интензивно е, сътрудничеството ни, що се отнася до наблюдението на тези територии и в крайна сметка много важно е да гарантираме сигурността на е, пътническите търговски полети. Стигна се до представяне на редица предложения за усъвършенстване на марките на ИКАО и втори семинар бе организиран с участието на ИКАО през месец април в Париж. Отбелязане напредък, има конкретни констатации сред които са, че сигурността може да се усъвършенства, ако се споделят полетите и тогава наистина може да имаме гаранции, че ще се получи ясна картина, която е важна и за търговските полети. Ще има а, сега, разбира се, а, много важен въпрос, що се отнася до съществува ли сътрудничество или не, но в крайна сметка а, един актуален а, план а, за а, съответния полет е изключително важен. Русия изказа своето съгласие, че ще предоставят а, своите планове за разузнавателни полети. Надяваме се, че ще получаваме тези планове в бъдеще. Надявам се също така, че също така е, точно ще бъде извършен а, както плана, така и самото прелитане и ще бъдат спазени спазени съответните мерки, е, така че в крайна сметка и ние да знаем, че ще има подобни полети. Необходимо е да се окаже времето на полета, вида на самолета е, и е, мястото, траекторията и пространството, над което ще лети. На мнение сме, че това е наистина едно, една важна стъпка, до която успешно сме постигнали, що се отнася до постигане на съгласие от страна на руската страна за предоставяне на информация относно с тези полети. Необходимо е да има конкретни инструменти в ИКАО за актуализиране на разпоредбите и мерките, що се отнася наблюдението на тези а, разузнавателни полети с цел а, максимално увеличаване сигурността на полетите в бъдеще. Не трябва да има а, а, происшествие, разбира се, въпреки нашите усилия, има проблеми, но е неотговорно, ако не можем да реагираме бързо в интерес безопасността на пътниците в бъдеще. Затова гражданско-военното сътрудничество е изключително важно, що се отнася до оценката на риска в зоните на конфликт, а и изобщо координация гражданско-военната област с цел безопасност на полетите. Евроконтрол има ясен ангажимент в тази насока и сме готови да помогнем на Европейския парламент да се подобрят мерките за сигурност. Благодаря. Благодаря, господин Бренер. Имаме проблем отново с времето. Разполагаме с много малко време и затова веднага ще попитам кой има конкретни въпроси. Джеки Фостър, Петър Фандален. Да. Колегата Дин и след това Гесина Майснер по две минути за всеки, а, а вие можете да ни представите текста на вашето експозе. Ще го разпратим на всички. И сега първо Джеки Фостер. Благодаря на господин Бренер за това, че е тук за среща с комисията. Благодаря му и за това, че а, ни увери, че а, неговата организация ще се опита да подобри комуникацията. Е, хубаво е, е да е, имаме точна информация за страните, които не работят с евроконтрол. Необходимо е да сме сигурни, че всеки ще се отнася много сериозно към тези въпроси, защото е важно да предотвратим катастрофите не само в европейските държави, но и навсякъде по света. Благодаря ви. Петър Фондален Благодаря, господин председател. Днес е, чух е, господин Бренер да говори за инициативата на ИКАО, за веб страницата, с която може да се обменя информация между държавите и по този начин да повишим сигурността. Това естествено събужда големи очаквания. Но чувал съм и други мнения. Аз лично съм доста голям скептик в това отношение. Нека да си представим, че на 1 юли 2017 година, извинете, 2014 година, няколко дни преди е, е, свалянето на МХ-17, имахме тази информация. Е, тогава в базата данни щеше да бъде записано, че е, Украина е затворила въздушното пространство и тогава е, е, полета на МХ-17 е, е, може би ще, ще се промени, обаче Луфтханза, British Airways ползват друга база данни и друга система. И те едва ли щяха да променят полетите си, така че в това отношение не мога да споделя оптимизма на господин Бренер. Ако наистина съществуваше една такава база данни с задължителна информация за страните, нямаше да се случи е, това, което за съжаление се случи. То беше наистина драматично. И още нещо във връзка с вашата презентация. На картата видяхме Крим, но как е, всъщност Евроконтрол контрол се отнася е, към полетите над Крим, е, е, може ли да се прелита всъщност над полуострова или не? И един последен въпрос. Кои са рисковите територии извън Европа? Добре, лети се и над Сирия, и над редица други райони на конфликти в Африка. Либия, а там има десетки хиляди, хиляди е, ракети с е, е, които междувременно вече са изчезнали и не знаем къде са всъщност. Те са от режима на Кадафи. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Бренер, за информацията, която ви дадохте. Е, тя наистина е, е важна и е, дава актуална информация за последните месеци. Как всъщност ще се осъществи на практика това сътрудничество? Какви са критериите по отношение на данните, които се предоставят в тази веб страница, какви са критериите за координиране. Вие говорите за така, предоставяне на планове, но можем ли да разчитаме действително, че ще имаме такава информация за Украина? Е, добре, е, сътрудничеството с Русия, вие казахте, че напредва, но докъде сте стигнали? И е, кога наистина ще почнат да се разменят тези планове в рамките на програмата? Благодаря. И Гезина Майснер накрая. Да, благодаря, господин Бренер. Кратки въпроси. Вие казахте, Ерлайн може да решава в крайна сметка дали. Е, може да премине през дадена територия. Пилота ли решава или диспетчерския по диспетчерите в съответното летище и държава. И освен това, когато говорим за стандартите, ще можем ли да бъдем по-сигурни по отношение на единното европейско небе? Е, председателят, и аз имам въпрос. Е, чудесно би било, ако това се осъществи, но ние е, всъщност знаем, че е, федералното правителство е било информирано, да кажем, в Германия е, за това, че е, над Украина не е безопасно да се лети. И все пак това не е подадено по-нататък нито към Airlines, нито към вашата организация. И как можем да си гарантираме в бъдеще, че което отдадено правителство има такава информация, действително ще я предава по-нататък? Благодаря ви за зададените въпроси. Да започнем е, с ролята на базата данни и дали чрез базата данни може да се избегне такава катастрофа като на МХ-17. Споделянето на информация между държавите членки и на оценките на риска е, е нещо много полезно. Това, че те сега са призовани да го правят, вече е добра положителна стъпка. Е, вие питате дали не би било по-добре, ако в Европа и отвъд пределите на Европа, това да не е чисто и просто призив, препоръка, а да стане някак задължително. Това е трудно постижимо Фикао, но разбира се, може да се обсъжда. Евроконтрол постигна добър резултат, като първо повдигне въпроса и след това препоръча доброволно участие Нали, да се, да се види дали все пак е на лице воля да се работи по този начин, но сега е рано да, да правим изводи. Сега за сега изчакваме да видим как държавите членки ще реагират на, на този много убедителен, категоричен призив от страна на ИКАО трябва да дадем възможност, разбира се, на държавите членки да реагират положително, ако са склонни да го направят. Е, е, има някои, някои технически изисквания. Освен това, е, една държава, казвате, заявява, че въздушното и пространство е безопасно, а друга държава членка казва, че не е безопасно и съответно препоръчва на авиопревозвачите да не прелитат. И сега, значи, въпросът държава членка, която е пострадала в случая, се, се оплаква. Как смеете да прави такова нещо? Ние сме суверенна държава. Но, двете държави е, е, са действали възоснова на различна информация, е, очевидно, разговаряха помежду си и най-накрая излязоха с общ манифест за състоянието на въздушното пространство, в който не се казваше така категорично, както първоначално, че е толкова безопасно. Сега, стандартите за оценка на риска са разписани. Е, ИКАО има категоричен документ в това отношение и той има задължителна сила. Всеки, който извършва оценка на въздействието, трябва да следва процедурата. Така че оценките на риска са сравними. Проблема до сега беше, че резултатите от тези оценки не се огласяваха, да никой не знаеше доколко са съпоставими и е, сега на това е, ще се сложи евентуално край. За летателните планове е, Русия се ангажира да споделя още е, миналата седмица също за първ път стана това. Е, освен това, е, въздушния персонал на, на Русия и те първа трябва да, да усвои начините, да буквално да се научи как е, е да подава летателни планове. Е, значи има добра воля. Сега сме на нивото на, на техническите детайли. След това, ако погледнете тук на картата, доста въздушни пространства наоколо са закрити и това затруднява нещата в сравнение с преди години. Значи Сирия, Либия е, са закрити в сравнение с положението преди 10 години. Достъпността на въздушното пространство се е свила значително. А от друга страна, трафикът е нараснал. Значи този много тесен коридор Румъния, България и Турция е изключително натоварен и при всяка техническа неудача ще се окажем в крайно трудно положение. Кой взима тези решения, питате? Ако една държава определи, е, че въздухоплавателни средства е, под нейния флаг е, не могат да летят, да прелитат в определена територия, то естествено е, това е има своята задължителна сила. Ако разбира се, авиопревозвачът може да реши друго и тогава вече е, пилотите следват инструкциите на авиопревозвача. Когато става въпрос за забрана да се прилита през определена зона. Като пилотът в край на краищата обаче може да откаже да прилита през дадена зона, ако за разлика от официалното становище я смята за небезопасна. После единното европейско небе, това е ваша рожба, което от там нататък разгърна редица възможности за автоматизирано мрежово управление на трафик. Преди 30 години нямахме такова нещо. Но предвид натовареността на трафика по-настоящем, според нас просто няма альтернатива, освен този, няма альтернатива на този инструмент за мрежово управление. На моя въпрос не отговорихте, казва председателят. Е, аз май нарочно пропуснах да отговоря на този въпрос. Не знаех какво точно да кажа, но... Да видим в встъпителните си думи казах, че това трябва да се смятат. Тоест, е, държавната администрация да информира само своите е, въздушни превозвачи. Вече понятието превозвач на флага е, не съществува. Небето е едно, превозвачите са общи, така да се каже. Сега, аз не знам, тук се губим в догадки, дали наистина е имало информация, дали е премълчана или не. Но при новото положение на нещата определено се препоръчва да се споделя информация с трети страни и то публично. Сега, не е задължително при това да се оповестява източникът на информацията. Но самата информация, доколкото е на лице, препоръката поне е такава, трябва да бъде публикувана, за да бъде използвана за заинтересованите. Има един добър пример. Няколко държави в Европа заявяват, че според техните администрации не е безопасно да се прилитат определени територии. Източниците не са разкрити, но няколко държави е, са на едно мнение в случая, потърпевшата, да се каже, заинтересована държава е, оспорва и накрая сядат да се разбират. И така, благодаря ви за презентацията и за отговора на въпросите. Е, е, благодаря. А сега ще помоля да останат само членовете на комисията, защото е, вече при закрити врата ще разгледаме е, как вървят трилозите.